въпроса към правната комисия. Господин Габриел Албертини също така представи искане за да защити своя имунитет. Тук следваме член 6, параграф 3. Получих и искания от политическите групи и независимите евродепутати за номинации, както и оттегления. Всичко това е оповестено и ще се включи в протокола на днешното заседание. Имаме и искане от страна